Протоколът от заседанието вчера е на ваше разположение. Ако не се получат коментари, протоколът ще се смята за прият. А сега, първата точка, към която пристъпваме, пристъпваме е разпределението на храна на най-нуждаещите се лица в Европейския съюз. Докладът е изготвен от господин Сикерски. Имате думата, господин Сикерски, за 4 минути. Шановни панство, Господин председател, господин комисар, дами и господа, програмата за разпределянето на храна на най-нуждащите се лица в Европейския съюз има дълга традиция. Тя започна през 1997 година, когато съветът взе решение да предостави на държавите членки в Европейския съюз хранителни продукти с цел да се помогне на най-нуждаещите се е, хора в този момент. Освен това, когато приключиха, приключ, приключваха ем, запасите от основни хранителни продукти, беше възможно те да се попълват от запаса. Все повече хранителни продукти се налагаше да се купуват на пазара. И решението за закупуване бе прегледано от съда и бе взето решение, че то противоречи, противоречи на правното основание и че продуктите, които се раздават, трябва да са от запасите за спешни ситуации. Това означава, че значително спадат средствата, които са на разположение и стана необходимо да се намерят нови решения, за да не се намалят значително средствата. Трябва да си припомним, че първоначалната позиция на парламента не, не бе приета от съвета. Комисията взе решение да разработи нова програма, която да се основе на социалната политика. Съветът обаче отново отхвърли проекта. Едва през полското председателство стана възможно проектът да се размрази и придвижи напред. През декември 2011 година се проведе триалог и парламентът и комисията приеха предложението на съвета, след което се получи неговото одобрение и от пленарна зала в парламента. Последствие дойде и одобрението и приемането от съвета през януари. На 26 януари Европейският парламент изрази своето съгласие по разработения от съвета проект и взе решение да обсъди въпроса в пленарна зала. Програмата ще се приложи тази и следващата година. Става дума за 500 милиона евро, които са заделени. Това е доста голяма сума. Правното основание продължава да се базира на общата сълскостопанска политика. Нашите изменения са прияти и всичко това означава, че трябва да се използват хранителни продукти от Европейския съюз като първи източник, има и задължение на точките за разпределение ясно да се отбелязва участието на Европейския съюз и факта, че продуктите идват от Европейския съюз. Там и господа, тук не говорим само за подпомагането на бедните и бездомните, особено сега през зимата в тези трудни климатични условия. Става дума и за страни, които са по-бедни, където има нужда от тази програма. 18 милиона са душите, са хората в Европейския съюз. Възрастни хора, бездомни хора, понякога и е, самотни родители. След разширяването на Европейския съюз, броя на тези нуждаещи се лица – нарасна. 10 милиона души живеят под прага на бедността. Други 40 милиона са поставени под опасност да попаднат под този праг. Много неправителствени организации действат активно, но много важно е да се действа солидарно. Трябва да направим всичко възможно, за да подготвим правната рамка за следващия период до 2020 година. Благодаря много, господин Сигерски. Думата има комисарят Чолош. Заповядайте. Господин председател, много се радвам, че е намерено решение за периода 2012-2013, за да може да продължи програмата. Да ви напомня, че след три години напрегнати преговори между институциите, ние, както каза господин Сикерски, успяхме да приемем ново правно основание за програмата за периода 2012-2013 година, които не бяха покрити в съответствие с решение на съда. Европейския съюз преминава през една от най-тежките кризи през последните десетилетия и, за съжаление, броят на лицата, които имат нужда от такава помощ, нараства експоненциално. Ето защо ние имаме политическа и гражданска отговорност да отговорим незабавно на най-нуждаещите се. Благодаря на Европейския парламент в неговата цялост и по-конкретно онези депутати, които участваха много активно, за да продължи тази програма. Благодарение на вашата ясна подкрепа беше намерен компромис и благодарение на вашата настойчивост и вашата много ясна позиция. Искам да благодаря и на държавите членки, които проявиха истински европейски дух и положиха усилия да се намери политически компромис. Комисията подкрепя резултатите от междуинституционалните преговори и може да приеме позицията на съвета на първо четене, за да, се, е, за да може режима да продължи до 2013 година. Както знаете, комисията не спести усилия за да се реализира това споразумение. Искам да напомня, че след първото ни предложение през 2008 година, ние предлагахме, предложихме няколко корекции, за да отговорим на възражението на някои държави членки и на призивите на Европейския парламент. Сега, след като има квалифицирано мнозинство за продължение на преходния период до 2013 година, ние разполагаме с политическо споразумение, за да продължи тази програма за периода 2012-2013 година в рамките на общата сълскостопанска политика и програмата да не бъде прекратена. Необходим е регламент, моите служби полагат усилия, за да могат да бъдат намерени средства за периода 2012 и 2013 година и то по най бързи възможен начин. Председателят, благодаря. Сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи, от името на НП. За две минути госпожа Лебран. Благодаря, господин председател беше постигнато споразумение, по което следва да се произнесем утре на тази пленарна сесия. И искам да кажа, че в мен остава едно много странно впечатление. Първо се радвам, след това си задавам въпроси и след това се тревожа. Радвам се от това, че европейците, които са нуждаещи се, могат да получат помощ, за да се нахранят благодарение на Европейската програма за подпомагане на най-нуждаещите се. Нашите съграждани са очевидно ще разберат, че трябва да се, че ще се освободят средства. Знаем, че заедно с това, в, че има доста голяма сума неизразходвени средства на стойност 80 милиона. Как, можем да, как можехме да си представим, че през 2013 година ще прекратим хранителните помощи за милиони европейци? Съществуват решения, знаем това съветът трябва да поеме своята отговорност, за да продължи този фонд в рамките на многогодиш, многогодишната рамка. В противен случай ще се натъкнем на много тежък бумеранг. Приемането на този компромис би потвърдило нашата ангажираност към най-нуждаещите се. Благодаря сега от името на социалиста и демократите за една минута господин Капово Сантош. Благодаря, господин председател. Разбира се, аз подкрепям препоръката на колегата Шикерски и приветствам това, че комисара Чолуш се застъпил за това помощите за най-бедните да продължат. Защото за европейските граждани би било абсолютно непонятно ако европейската солидарност би спряла в момент на една от най-тежките кризи през последните години. Обеден съм, че е, страните членки ще се застъпват за продължаването на подобни мерки, без значение в е, коя точно категория. Важно е тази мярка да бъде запазена до тогава, докато съществува бедност в Европа. Е, надявам се това да не е твърде дълго и да успеем да изкореним бедността. Благодаря, господин Капулаш. Госпожа Голар господин председател. Добро утро, господин комисар. Благодаря за подкрепата, за да, която ни помогна да постигнем този резултат. Това говори колко е важно да работим заедно и се надявам, че това ще продължи. Имам два коментара. Първо, в е, рамките на Междугрупата за борба срещу крайната бедност, чието председател съм, мисля, че възниква един е, много сериозен въпрос за субсидиарността е, и за това, че всеки трябва да взима решения. Нашата група вярно, че тълкува доста по-строго принципа на субсидиарност заедно с това обаче би било много грешно да оставим на Европа е, ролята на институция, която налага планове на економии и да смята, че онези, които подпомагат най-уязвимите, е, всъщност е, трябва да си припомнят принципа на а, субсидиарност. Аз много се притеснявам, че в заключенията на съвета в а, стратегията 2020 а, много не се говори за борбата срещу бедността. По-нататък, в рамките на перспективата за ОСП, въпроса за хранителната помощ следва да се разглежда от гледна точка на обща сълскостопанска политика. Нямам конкретно решение. Има социален аспект в помощта за бедните. Има един аспект, който е свързан с обща сълскостопанска политика. Каква хранителна помощ предоставя ОСП и на каква цена за онези, които не могат сами да си набавят храната? Трябва ли да, да го правим в рамките на милосърдието или пък политика, която осигурява храни за всички? Надя, разчитам на вас, господин комисар, за да е, размишляваме да, сериозно по въпроса и да намерим едно решение. Е, от името на зелените, господин Хослинг, за минута и половина. Аз също искам да благодаря на всички, които участваха в изработката на компромис и допринесоха за успеха. Важно е да одобрим отпускането на помощи под формата на храни, защото около 19 милиона души са зависими от помощи от някакъв вид. важно е Европа да помогне на тези хора и трябва да се замислим не само за предстоящите две години, а да започнем от сега да мислим за разработката на новата програма от този момент нататък, тъй като бедността няма да може да бъде изкоренена до тогава и няма да можем да прекратим програмата. Трябва да работим за това да не се унищожават излишъците от препълнените складове на Европейския съюз, а тези излишъци да достигнат до онези, които имат нужда от тях. Това може да стане само заедно с фермерите и заедно с засегнатите. Германия със сигурност смятам, че желая да участва в такава програма. Важно е програмата да продължи като програма за отпускане на помощи. Е, радвам се, че Германия е, вдигна блокадата върху тези средства и се надявам, че Германия ще продължи да участва в дискусиите. Благодаря на господин Хойслинг. За Европа на консерваторите и реформистите, господин Николсън. Uh, благодаря много, господин председател. Нека да се възползвам от тази възможност да приветствам това, че се провежда този дебат и да поздравя господин Секерски за изготвения доклад. Този доклад, за съжаление, обаче гледа назад, а не напред. Той се връща към дните, когато в Европа имаше езера от мляко и планини от масло. Но слава Богу, от тези дни вече ги няма. Те останаха в миналото и трябва да говорим за социалната политика, а не за сълскостопанската политика, когато обсъждаме тези неща. И с цялото ми съчувствие към хората в нужда, тук държа да се каже, че със сигурност има по-добри начини да се разрешат техните проблеми. И така, хранителните продукти, е, предоставени по този начин, ще бъдат доста по-скъпи. Знам е, страни, в които има много сериозни проблеми в момента, но има страни, има хора, които във всеки един момент са в тежко положение и на тях трябва да им се подаде ръка. Благодаря, господин има думата. Благодаря. Онова, което ще гласуваме утре, ще бъде премахнато през 2014 година, защото няма гаранция към днешна дата за бъдещите програми. Да кажем, че това е срамно. Позорно е, че блокиращо малцинство се организираха около Германия, за да не, за да не се даде на гладните да се хранят. Това говори и за това, в което се е превърнал Европейския съюз. Той жертва солидарността в наултара на неолиберализма и бюрокрацията. Трябва ли да се примирим с идеята, че европейският проект е в ощърп на най-бедните, когато се намират милиарди за банките, когато и а на най-бедните не могат да се намерят средства, като се цитират юридически основания. Всички очевидно управляващите са загубили връзка с реалния живот и с хората. Това решение ще е, доведе до още по-голямо разрастване на пропаста между гражданите и Европейския съюз. Благодаря от името на Европа, свободата и демокрацията, господин Агню. Благодаря. Една програма се въвежда, за да се намалят е, резервите за спешни случаи, е, програмата успява, е, резервите се намаляват, но програмата не спира да действа. Да цитираме тук датския парламент, правното основание, цитирано от комисията, е некоректно. И какво се оказва? Нелогичността и незаконността вървят тук ръка за ръка. Вместо да има екологични мерки, всъщност се е, предприемат мерки, в които се стига до намаляване на производството от най-добрите земи в Европа, например във Франция. В моята страна има добро производство, но и там фермерите скоро ще трябва да произвеждат по-малко. Защо? Защото има екологични фокус зони. Комисията твърди, че така ще се е, оправи времето. 8 0,2 градуса е увеличението на средните температури на десетилетие. А тази седмица от... бяха отбелязани най-низките температури на моята ферма от десетилетия насам. Кога изобщо ще почнем да мислим разумно? Благодаря, господин Аня казва председателят. Може би използването на думата глупав не, подходя, не, не подхожда на етичния кодекс на Европейския парламент. За една минута има думата господин Стоянов. Благодаря, господин председателю. Първо искам да изкажа своите поздравления към комисията, която успя само за 4 месеца от предишното изслушване тук в парламента да разреши този въпрос, който висеше в съвета в продължение на две години това което е постигнато е добро и действително отговаря на резолюцията която ние приехме тогава. но не се отпускайте господин комисар. сега е времето тъй като сега виждаме че периодът който беше успян да бъде договорен като компромис е само за вече по малко от две години. затова трябва като имате предвид какви трудности имаше тази програма досега още от утре да започнете подготвянето за нейното продължаване в следващия програмен период и ще използвам възможността да ви напомня както казах в своето предишно изказване че България е единствената страна която все още не участва в тази програма т.е. тя дава пари за нея, но не получава обратно и да ви помоля да предприемете нужните действия, така че всички европейски страни да станат участници в тази програма. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще преминем към отделните оратори. Госпожа Херанс. Благодаря, господин председател. Наред с 80-те хиляди бедни, за които говорим, е, има още е, голям, една голяма група хора, е, за които е трудно да си позволят животински протеини повече от два пъти седмично. Тези хора също биха могли да бъдат причислени към групата на отчаяните вследствие на економическата криза. Сега не е най-подходящият е, момент е, Европейския съюз да започва икономии при храните, е, подготвяйки и новата финансова перспектива. Предоставянето на хранителния помощи е удължено, но то представлява и е, един вид отчаян ход пред блокадата, която наложиха в съвета някои страни членки. Затова аз настоявам да бъдат предприяти необходимите инициативи, за да може след 2014 година помощите да продължат. Не бива да стоим с кръстени ръце при една такава важна хуманитарна мярка. при следващата финансова перспектива трябва да се погрижим за това нашето мнение да бъде чуто и да успеем да постигнем а, единомислие между съвета и парламента с цел да гарантираме помощ за най-бедните. работата, която беше свързана по съставане на хранителните таблици, е много важна и е в помощ на бедните. Сеньора Шарм. Благодаря, госпожо Еранс. Госпожа Сърго има думата за една минута unui compromis. Благодаря много. Искам да благодаря на всички, които участваха в компромиса по тази програма. В Европейския съюз бедността става все по-широко разпространена и милиони души не могат е, да ядат топла храна е, всеки ден. 18 милиона европейски граждани са получавали храни от тази програма и за това смятам, че намалението на средствата за финансиране на тази програма преди економическата криза е катастрофално решение. Трябва програмите да продължат да действат с финансиране от общата сълскостопанска политика и след 2013 година. И тук искам да кажа, че много се безпокоя за изявленията на Германия и Франция за, за преустановяването на тази програма. Достъпа до такава подкрепа е основно право, особено сега по време на тежката економическа криза. Имаме дълг към най-бедните граждани. Трябва да помогнем на хората, които не могат да си помогнат сами. И за това, като Европейски съюз, трябва да покажем, че солидарността не е само принцип на хартия. Благодаря. Благодаря много, госпожо Сарба. Сега за минута и половина има думата господин Лайан. Uh, uh, Благодаря. Както казаха и други участници в, дебата, програмата беше създадена в период на планините от масло и езерата от мляко. За щастие това вече не е така и нека да отчетем промяната в условията и да разберем, че тази програма е част от социалната, а не обща сълскостопанска политика. И аз мисля, че предложението политиката да бъде прехвърлена към социалната политика е правилното решение. Ситуацията обаче с оглед на следващия бюджетен период е неустойчив. И аз, ако не приемем временното споразумението, средствата за благотворителните организации ще паднат от 300 милиона на 113 милиона и ще останат милиони нуждаещи се. Европа в 21 век не може да допусне това, особено в период на криза. Ето защо ви призовавам да приемете временното решение при гласуването утре. Трябва обаче да кажем ясно, че това споразумение не е основа за програмата след 2013 година. Утре ще гласуваме преходно решение, за да, за да решим временният застой, времената трудност. Това не е трайно решение трябва ни солидна основа за бъдещето на програмата и призовавам това да бъде прехвърлено към социалната политика. Благодаря. Благодаря за минута и половина. Думата има госпожа Корнелисен. Благодаря на съвета, че разреши този е, проблем. Холандското правителство също даде своя принос за това. 80-те милиона бедни в Европа да останат без всякакви помощи. Въпреки това, аз съм загрижена, защото очевидно никой не мисли конструктивно за това как да бъдат подкрепени банките за храни. А тази тенденция е опасна банките от хранителни продукти не се подготвят за края на програмата. Депутатите също си затварят очите пред факта, че е, програмата ще бъде само временно продължена и най-вероятно прекратена през 2014 година. Намираме се в същата ситуация, както през декември миналата година с банки за храни, които зависят от нашите помощи. От една страна, от друга страна най-бедните, които които са застрашени от глад. Ние желаем да дадем възможност бедните да имат достъп до храни, които в противен случай ще бъдат изхвърлени може да се извърши за целта просветителска кампания, могат да бъдат подготвени неправителствените организации за това. Тоест, още от сега да се създаде една яснота за периода след 2018 година. Благодаря колегите и съвета. Господин Лайон. Yes. Благодаря, госпожо Нали с синя карта има за вас от господин Тарабела. Приемате ли? Искам да попитам Джон Лайн. Той казва, че 2013 година трябва тази политика да бъде ориентирана към социалната политика, т.е. държавите членки да носят отговорност. Когато гласувахме пакта шестица, в сегашната ситуация държавите членки просто няма да могат да водят социална политика, тъй като някои в комисията казват, че не могат да увеличават социалните разходи, за да ограничат изобщо държавните разходи. Тоест ние изпращаме топката към държавите членки, които не могат да водят социална политика. Искам той да ми каже това ли иска да каже или пък иска да каже социалната политика да се осъществява в рамките на бюджета за политиката за сближаване. Искам само да уточня. Бих предпочел да се прехвърли към отговорност на държавите членки. Знаем обаче, че това няма да стане, затова подкрепям предложението на комисията това да стане на европейско ниво, но в рамките на социалната политика, а не на обща сълскостопанска политика. За минута и половина думата има господин Войчеховски. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Шикерски за чудесния доклад. Е, хранителната помощ е много необходима. От една страна се разширява бедността в Европейския съюз. През тази зима 600 души вече починаха от измръзване. От друга страна, възможно е да се окаже, че няма да имаме излишък е, от храни, но ни е трудно да ги продаваме. Ето защо тази програма трябва да функционира на, ниво, на е, добро ниво и не може да бъде спряна. Нейното продължение до 2013 година е обосновано. А, аз обаче подкрепям господин Никълсън и други, които казват, че програмата трябва да се финансира в рамките на социалната, а не на обща сълскостопанска политика. Това е така, защото ОСП има други цели. Ние трябва да подкрепяме производството на храна, да гарантираме продоволствената сигурност. Това са основните задачи на ОСП, но за преходния период програмата трябва да се запази. Благодаря, казва председателят. Сега думата има госпожа Зубър за една минута. Най-новите данни на Евростат от 2010 година са доказателство за драматичната ситуация. Един голям процент от децата и възрастните са застрашени от социално изключване. На практика 24% от цялото население са застрашени от бедност. Невероятно тези числа са се увеличили следствие на мерките за економи, намаляването на бюджета, заплатите и средствата за социални услуги. Сега най-вероятно нашата програма ще бъде продължена, тя обаче трябва да бъде засилена, за да гарантираме, че големия брой хора, които са зависими от тази програма, няма да станат от недохранване. Трябва да се погрежим за това в следващия период 2014-2020 година, да, поне да запазим обема на тази програма, поне 500 милиона евро за Европейския съюз. Благодаря на госпожа Зубър. Е, за една минута думата има господин Скота. Президенте, кари колеги, комисари. Благодаря много, господин председател. Уважаеми колеги, господин комисар, действително разумно е да се използва пазара, за да се подкрепят бедните и нуждаещите се и един от добрите начини центровете за разпределение на храни. Това е програма, която се финансира от бюджетите на държавите членки. Съвсем наскоро приехме един доклад, който повдигна въпроса за липсата на достъп до храна за най-бедните граждани. И трябва да допринесем и за намаляването на храната, която се изхвърля и за предоставянето на храна на най-бедните. Има множество местни инициативи, които успяват да осъществят от това. Трябва да ги насърчим. Организират се подобни схеми спонтанно, но има много хора, които биха искали да организират нещо такова, не могат да намерят подходящи канали да го направят. Благодаря много, господин Скота. За две минути думата има господин Николеско. Благодаря много, господин председател. Господин комисар, трябва не само да се борим да продължи програмата за предоставяне на хранителни продукти на най-бедните, но трябва и да кажем, че тук става дума за хора, които са изправени пред конкретни трудности много години, вече 25 години тази програма предоставя храна на най-бедните и в нашата страна има хора, които се нуждаят от подобна помощ. Трябва да проявим състрадание и солидарност и бих искал да благодаря на докладчика за свършената работа. Европейския съюз трябва да започне да мисли и за по-напред, за бъдещето, след 2014 година. Крайно време е да се намери правна рамка за тази програма. Това ще е първата стъпка. След това не трябва да забравяме, че един от всеки четири души може да стигне до такава програма за бъдеще. 80 около 40 милиона души в Съединените щати се ползват от такава програма. Така че тук говорим и за решения, които могат да бъдат обвързани с производителността, с економическия растеж, така че е, да е от полза за всички елементи на нашето общество трябва да продължи тази програма. Благодаря, господин Николеско. Сега за една минута думата има господин Декастро. Благодаря, господин председател. Господин комисар, скъпи колеги, Утре ще гласуваме препоръката за втора, второ четене е, на препоръката за е, програмата за отпускане на хранителни помощи. Е, ще се предвиди продължаване на програмата. След много месечни усилия от много страни, накрая доклада е факт. Искам да благодаря на докладчика и на господин Чоус, е, благодарение на които успяхме е, да направим така, че да не оставим на произвола на съдбата 80 милиона бедни в Европа ще продължим нашите усилия в тази посока. Няма да, а, нашата работа няма да приключи с гласуването утре. А, Съда на Европейския съюз ще излезе с решение, което ще ни помогне да покажем нашата солидарност. Благодаря господин Деканстро. За една минута думата има господин Айлот. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за положения труд и за това, че се задейства бързо, за да може неправителствените организации и благотворителните организации, европейските организации, които разчитат на програмата за предоставяне на храни на най-уязвимите е, и нуждаещи се, да не останат в вакуум през 2011 и 2013 година. Говорих по тази тема още миналата година и се радвам, че програмата продължена вече още две години. Има 13 милиона души обаче, които няма да намерят альтернатива и за след две години, и те, хората, това са хората, които сега разчитат на тази програма, затова трябва да направим всичко възможно програмата да продължи. Разбирам, че има разни възражения въз основа на разпределението на бюджета, субсидиарността и е, при покриването с националните компетенции. Обаче не трябва да забравяме, че има 43 милиона души в Европейския съюз, които са изправени пред риск от бедност и ем, неспособност да се изхранват. Защо трябва да променяме нещо, което действа поради идеологични съображения? Струва си, струват си тези 500 милиона, които се посвещават на програмата, защото така ще се нахранят гладните. Благодаря много. Госпожа Дели има думата. Господин комисар, повече от 43 милиона европейци са застрашени от хранителна бедност и затова при, при, посрещнахме с облегчение решението програмата да бъде продължена до 2013 година. Най-бедните ще могат да намерят подкрепа, от която имат нужда, а броят на нуждаещите се нараства. Въпросът е какво ще стане след това? Какво ще стане след 2014 година? Обещанието да се намали с една четвърт бедността в Европейския съюз 2012 година, съвсем не е сигурно. Ето защо ние искаме новата много, многогодишна финансова рамка трябва да включи тази програма в рамките на програмата социално сближаване и държавите членки да получават помощ. Има обаче едно условие – това трябва да се придружава до достатъчен бюджет, за да не остане никой без подкрепа. И накрая, господин комисар, най-бедните имат право на балансирано и здравословно хранене. Само устойчива ОСП ще ни даде възможност по-малко европейци да имат нужда от хранителна помощ в бъдеще. Председателят, благодаря госпожо Дели. Давам думата на госпожа Гърлинг за една минута. Благодаря господин председател. Наличието на храна за всички е без съмнение много важен императив във всяко цивилизовано общество. Нямам никакво възражение. Възражението ми към това предложение е допускането, че програма от 500 милиона на централно ниво е ефективен отговор на глада. Аз мятам, че мерки от този тип трябва да се предприемат от, отделни държави, от отделните държави членки по административно ефективен начин. Продължението на програмата за 25 години не е доказателство за успеха, а доказателство за израст, за създаването на култура на зависимостта, която трябва да се прекрати. Продължаването на тази програма под етикета солидарност не, под, не подпомага ефективността. Аз не смятам, че това трябва да продължава. Благодаря. Да благодаря. Давам думата за една минута на господин Шимански. Благодаря, господин председател. Нарастващия брой е, хора, които имат нужда от хранителни помощи, е последица от економическата и финансова криза. Социалните разлики обаче не се виждат толкова ясно. Мисля, че програмата трябва да продължи по такъв начин, че да бъде практична Европейската помощ не замества националната помощ. Тя е в допълнение към националната а, помощ а, и е необходима, за да продължи Европейския съюз да работи. Тази помощ представлява борба с бедността. Иллюзия да смятаме, че бедността ще изчезне. Е, Европейския съюз е изправен пред големи социални проблеми и не бива толкова бързо да се отказва от подобна програма програма. Трябва да направим така, че благотворителните организации да започнат да работят още сега. Благодаря господин Шимански за минута и половина, господин Клас. Благодаря. 18 милиона европейци а, гладуват а, и очакват, имат нужда от нашата помощ. Това не бива да бъде а, така. Програмата, която имаме в момента, работи с излишъци от програмата за селско стопанство. Разбира се, положението в Европа се промени, но гладът е, остана. Настоящата програма ще гарантира помощи до 2013 година. Въпросът е какво ще дойде след това. Трябва да видим кой за какво отговаря. Е, политиката по селско стопанство по принцип не може да предоставя помощи, защото в правомощията на всяка държава да а, осигури храна за своите граждани. Това обаче господин Тарабела по никой начин не изключва националната, европейската солидарност. В дългосрочен план трябва да се подобри положението на гладуващите. Господин комисар, поканете на разговор засегнатите и страните членки, за да се изработи решение, което целенасочено да работи за премахване на глада. От друга страна, смятам, че е срамно да се разхищава 15% от храните и те да се изхвърлят. Необходимо е да се проведе е, обучителна и разяснителна кампания за правилно боравене с е, хранителни средства. След като един милион възрастни не, не могат да готвят, е ясно, че те няма да могат да се хранят пълноценно. Проблема е економически, но и социален. Благодаря. Благодаря, госпожа Клас. Давам думата на господин Тарабела. Изчакайте, господин Тарабела. Госпожо Клас, приемате ли въпрос? Има. Вярно е, че има хора, разхищават храна, но има други, които няма с какво да се хранят. Кажете ни как да се нахрани човек, когато разполага с 0 евро, за да отиде на пазар. Госпожо Клас, имате думата. Въпреки това е по-ефтино и по-здравословно да се храним с основни хранителни продукти. Затова този въпрос трябва да се включи като част от образованието, за да е ясно, че от един картоф и от един морков може да се сготви здравословна храна. Това ще помогне и за борбата с глада в Европа. Gracias, señora Clas. Eh, Tarabella, vous avez la, la parole. Господин Тарбела, имате вече думата. Няма да правя кулинарно изказване, но аз съм тъжен. Тъжен съм, защото въобще водим този дебат, който въобще не трябва да се води в трудния период, в който живеем. За какво говорим? За 500 милиона евро, които без друго са в бюджета, които могат или не могат да бъдат преразпределени в зависимост от решението на съда с една цел, а именно да облегчим страданията на, на голям брой европейци, които не могат да се нахранят. В крайна сметка, говорим за стотици милиарди за банките, а ни се свидят 500 милиона за бедните. Сигналът, който трябва да дадем е, че ако програмата не продължи след 2013 година, е благодаря на всички, които участваха в усилията програмата да бъде продължена до 2014 година, тази програма трябва да продължи и след 2014 година, за да се погрижим за най-бедните в Европа. Повтарям това. Не виждам господин Паксас в залата. И затова давам думата на госпожа Тое за една минута. Много се радвам, че постигнахме този положителен резултат за преходния период – и се надявам, че ще бъде намерено окончателно решение в финансовите перспективи. Истинският проблем всъщност се задълбочава, защото се увеличава броят на новите бедни. Това са хората, които в миналото успяваха да се издържат, а сега не могат да си позволят да купуват храна. Говоря за работещите бедни, говоря за самотните родители, за разделени родители, самотно живеещи хора. И гладът се завръща в Европа. Ние не можем да допуснем това. Някой казва, това е въпрос на национален суверенитет, да научим хората как да готвят. Няма проблем да го направим. Едва когато хората разполагат с достатъчно средства да си позволят храна, нека да говорим за просвета. Само, че а, нека преди това да се погрижим за всички онези, които са гладни. Господин Табажди има думата за една минута. Цяло Щастие е, че бедните и гладните не слушат нашия дебат. В противен случай те още повече ще намразят парламента и европейските институции. Днешният дебат и днешната ситуация са просто срамни. искам да ви обърна внимание върху това, че селскостопанския сектор не е в цветущо положение в Европа. Ако сълскостопанската и социалната политика биват дебатирани е, по-отделно, е, няма да направим услуга на е, сълскостопанския сектор. Сълскостопанската политика съдържа в голяма степен социални елементи и онези, които твърдят обратното, лъжат за бедните не е важно в рамките на коя политика ще им помогнем. За тях е важно да получат храна. Обръщам се към онези, които се, обаж... се занимават с селско стопанство, да направят така, че да помогнем на бедните. Госпожа Блинкевичуте. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че успяхме да постигнем компромисно решение което ще можем да одобрим и с което програмата ще може да продължи следващите две години преди следващата многогодишна финансова рамка. Радвам се, че ще се предоставя почти същата помощ като преди и тя ще стига до най-нуждаещите се в Европа. Тези 500 милиона евро всъщност на 100% идват от европейския бюджет. И много силно подкрепям идеята средствата да се използват за продукти, произведени в Европейския съюз, а не внесени от чужбина. Много важно е да се запази, запази същата, същото ниво на помощ и сега, по време на економическата криза, защото броя на нуждащите се нараства. Това няма как да стане за сметка на помощите, свързани с предоставяне на хранителни продукти, защото нуждаещите се не намаляват. Не можем да ги забравяме и да си затваряме очите пред техните трудности. А сега има думата госпожа Гредия за една минута. Не можем да не се радваме, че държавите членки успяха да намерят решение на проблема за изхранване на най-бедните. Това споразумение е много важно за милионите, които са сегнати от кризата, но не е достатъчно. То зависи и от волята на германския канцлер, воля волята е в Европа да не финансира социална политика след тази дата. Ние сме Европа и имаме ценности, които защитаваме. Мирът, разбира се, но също така достоинството и солидарността. Председателят, госпожо Грелие, бихте ли говорили малко по-бавно? Исках да казвам, малко по-бавничко, ако обичате. Ще се опитам. Казвах, че достоинството е в средосновните ценности на Европейския съюз и то е противовес на унижението. То означава гражданите да могат да се нахранят, да имат отопление и покрив над главата си и това не бива да зависи от юридически съображения. Призовавам съветът и комисията да намерят решения на тези проблеми. Благодаря за една минута, госпожа Каденбах. Благодаря, господин председател. От една страна днес чувствам облегчение, защото е намерено, правно, е намерено правното основание, е, на което да може да включим съответния бюджетен е, ред. Е, мисля обаче, че ние просто лекуваме остри симптоми в момента. Загрижена съм а, заради това, че европейската политика, по-точно на, ня, на някои държавни ръководители, вода политика, която а, а, стимулира бедността, в а, Европа. Това, което се решава в момента в Европа, води до там, че се, из, се раздават храни. Трябва ни справедливост обаче при това разпределение. Трябва да започнем по-отрано от образованието, от просветните акции, за да може един ден да не ни е необходимо да раз, да разпределяме храни. Давам. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. 18 души са поискали думата. Е, ще дам думата на 5. По принцип трябва да дам думата на 5. I'll divide by two. Но ще разделя броя на записалите се на две и ще дам думата на девет души. Първият оратор има думата. Господин председател, ние трябва да разширим програмата вечно, тъй като това е свързано с солидарност в момент на криза. Никой не може да обоснове отрицателно решение. Знаем какви са разочароващите данни и всъщност какво означават решенията на съвета и принципа на субсидиарност – за бедните. Аз не мога да го обясня, не искам да го обясня. Не можем да обясним защо не искаме да дадем на тези хора. И няма убедително обяснение. Аз настоявам за справедливост и съчувствие. Нека да не се ограничаваме до 500 милиона. Не става дума за криза става дума за нещо, което е от жизнено значение за най-уязвимите, за децата, за бездомните, които нямат лекарства, които нямат покрив над главата си. Призовавам ви, не оставяйте, не изоставяйте бедните. Не виждам бедни в съвета. Благодаря ви. Господин председател, бедността, политически, економически и социален проблем и следователно трябва да се борим с бедността с интегриран подход. Отпускането на помощи на нуждаещите се е важно. То не решава проблема на бедните. Им е все едно откъде идват средствата, дали от социалния фонд или от фонда за селско стопанство. При настоящата економическа криза в Европа, много хора в Европейския съюз губят намалят своите доходи. Това е сериозен проблем. Бедността и социалното изключване са два проблема, с които Европейския съюз трябва да се заеме. Искам да ви напомня, че ние политиците трябва да поемем отговорност и да предвидим необходимите средства. Всеки килограм храни, които се прахосват годишно, трябва да отидат за програмата. Господин Бове. Господин председател, господин комисар, днес някои казват, този проект няма нищо общо с обща сълскостопанска политика. Аз и бих им казал, не, ясно е, че целта на ОСП е да осигури продоволствена сигурност като първа цел, стоките да бъдат достъпни за потребителите и да има сигурност на доходите. Това е първата обща политика на Европейския съюз, чиято цел е да нахрани всички граждани. Днес сме в състояние да прехвърляме средства от ОСП, за да финансираме ИТЕР как може да се поставя под съмнение 500 милиона за най-бедните. Днес постигнахме споразумение за периода до 2014 година. В бъдеще трябва да се направи връзка между ОСП и социалната система, за да имат най-бедните достъп до хранителна помощ. Нека да положим допълнителни усилия, за да имат най-бедните пряк достъп до продукцията. Думата има господин Рубикс. Благодаря, господин председател. Заедно с милионите бедни, които живеят в Европейския съюз, аз съм щастлив, че успяхме да намерим заедно с съвета решение, с което да удължим програмата. Тази програма е важна не само за бедните, а и за, сел, а, и за селското стопанство. 185 000 души в Латвия получаваха храни от тази програма. Всеки 12 гражданин. Така че бих искал тази програма да продължи и за бъдеще. И е добре е, да се използват храни от резерва. 100% от тези храни се плащат от бюджета на Европейския съюз и те трябва да са произведени в Европейския съюз. Благодаря. Господин Пашка има думата. Председаюци, важен пан комисар. Благодаря много, господин председател. Господин комисар, съветът блокира продължението на програмата за предоставяне на храни на най-нуждаещите се вече няколко години. Най-накрая успяхме да намерим решение, за да продължи програмата през следващите две години. Но това е едно временно решение. Бяха прияти е, повечето предложения на парламента включително предоставянето, осигуряването на тези продукти чрез конкурентни тръжни процедури за поръчки. Трябва да се спазва годишния горен праг от 500 милиона евро и за тази цел трябва да се осигури възможно най-ефективно разпространение на храните, така че действително те да достигнат до най-нуждащите се. Но, ако не продължим е, програмата и след 2013 година, тези хора ще останат гладни. Благодаря много, господин Паска. Господин Калиновски има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Европейският съюз не е оазис на просперитета и мира. Нищо, че някои може да си мислят така. Економическата криза води до тежки последици и хората търсят помощ. В Европа живеят много хора, които не могат да изхранват семействата си. Програмата за разпределението на хранителните продукти е наистина много важна. 18 милиона души в Европейския съюз имат нужда от тази програма. И това не са само бедните и бездомните и безработните. 40 милиона граждани са бедни, а пък още 40 са застрашени от бедност. Така че много се радвам, че институциите най-накрая намериха добро решение, защото хората имат нужда от помощ, а не от правни рамки. Госпожа Моркова има думата. Благодаря. Достъпа до храна трябва да е основно право на всеки гражданин. Статистическите данни говорят, че това не е така. През 2008 година хранителна помощ беше отпусната на 8 милиона, през 2010-18 милиона. В, с, в сегашната криза се увеличава на се увеличава броя на зависещата от, зависещите от хранителна помощ. Ето защо тази програма трябва да се запази. Програмата обаче трябва да бъде не просто достъпна храните трябва да се е, разпределят ефективно. Понякога разпределението е твърде тромаво, има много недоразумения, което подкопава е, и цялата идея. Ето защо веригата трябва да е организирана максимално ефективно. Благодаря госпожо Смолкова. Госпожа Антонеско има думата. Господин комисар, покачването на цените за основни хранителни продукти се отрази на покупателната способност на европейците. Економическата и финансова криза в Европа удари най-бедните и най-нуждаещи се граждани на Съюза. Продължаването на програмата за хранителни помощи е от жизнено важно значение за тях. Тя ще представлява истинска помощ за 18 милиона граждани, без това да натоварва допълнително национално националните бюджети. Необходимо ни е преходно решение, за да може да преодолеем следващите години от финансовата рамка. В съвета много дълго имаше блокиращо мълцинство и се радвам, че ситуацията е преодоляна, за което благодаря на комисаря подкрепям предложението на ЕНП за удължаване на програмата и в следващия период на финансиране. Благодаря. Последния оратор, господин Ховермайер. Благодаря, господин председател. В моята държава има една поговорка, който помага бързо, помага двойно и това е точно така. В момента обаче има проблем да се предоставят хранителни помощи от запасите, защото запасите се изчерпват и при транспортирането на тези храни се натоварва околната среда по-разумно би било да се подкрепят местни гъвкави структури, които в дългосрочен план да могат да работят за тези програми. Имам предвид не стари държавни сълскостопански комбинати в бившите социалистически държави, а умни, интелигентни концепции за бърза помощ, за да могат да, по този начин да бъдат запазени и местата в селското стопанство, нещо от което също се нуждаем. Уважаеми колеги, мисля, че няма да се справим с бъдността. Мисля, че тя ще се разраства и за подобни концепции трябва да се мисли. И сега комисарят има думата. Позволете ми няколко коментара след изказванията за хранителната помощ за най-бедните. Това е резултат от една двойна цел на ОСП. От една страна да се гарантират постоянни и достатъчни приходи за производителите, от друга страна да се осигури достъп до хранителни стоки за всички граждани. Ето за това се, са предвидени интервенции на пазара. Впоследствие обща сълскостопанска политика еволюира еволюираха и инструментите, които използва тази политика. Ето защо Европейската комисия предлага да се запази тази програма, тъй като въпреки, че запасите не са толкова големи, потребностите са, се запазват. И така комисията предлага програмата да продължи Вярно е, че няма европейска социална политика. Има, има Европейски социален фонд. Напомням ви го. Това означава, е, че не е само Европейския съюз, Европейската комисия изпълняват е, социална политика, но това не ни пречи да водим социална политика. И отговорът ми на онези, които казват, че няма бъдеще за тази програма след 2013 година, напомням, че Европейската комисия предложи да се запази бюджета в рамките на социалната политика. Сега предложението е представено на парламента и съвета. Те ще вземат решение и в зависимост от това решение за бъдещето на бюджета Европейската комисия никога не, е, не се е отказвала от своето законодателно право, в това число и в тази област. Ето това е моя отговор. Това не ни пречи, въпреки че програмата за най-нуждащите се е, има социален характер, да мислим и по проблемите за разхищението на хранителните стоки, храненето. Комисията много размишлява по въпроса и ще представи на парламента своите идеи. Искам да отговоря на господин Егню Искам да ви гарантирам, че Европейската комисия никога не е искала от производители да произвеждат по-малко, да произвеждат по-добре. Ето това е смисълът на всички а, предложения и мисля, че е интелигентно на господин Стоянов за това, че България не участва в програмата, а, това е решение на правителството. Не можем да задължим правителството да участва, но нези, които желаят, могат да участват. И така искам да ви благодаря за подкрепата. И много се радвам, че можем с това решение да продължим тази програма поне с две години. Председателят, благодаря. Господин Шикерски има думата. Радвам се е, за голямата подкрепа, която получи тази програма. Е, с задоволство констатирам това. Благодаря на Европейската комисия за решимостта да работи за тази е, програма. решенията, които се е, предлагат, са добри. Е, Съда на Европейския съюз обърна внимание е, на правното основание, не на необходимостта от предоставяне на такива помощи. За съда няма достатъчно правни основания. Съда не се интересува от нуждаещите се. Парламента трябва да се интересува от тях. Програмата се използва от онези държави, които са решили да участват в нея, както каза и комисаря. ограниченото ниво на интервенция поради недостатъчни храни ще бъде така до 2020 година, след което трябва да се разработи нова програма и се надявам този парламент да направи това възможно. Знаем, че е, трябва да се работи за ефективното осъществяване на програмата и че трябва да се постигнат резултати. Имаме опит наличен в страните членки. Бихме могли да попитаме организациите, издруженията, които работят по тази програма, да ги попитаме за тяхното мнение по какъв начин трябва да се е, организира една бъдеща ефективна програма. За целта е необходимо да се работи и тясно с правителствата на засегнатите държави.